Добро утро, уважаеми колеги. Не се чудете, че чувате моя глас. Много съжалявам, но Ален Ламасур в момента не може да се придвижи, защото му, пречи, е, му пречат демонстриращи хора. Той самия не демонстрира, не знам за какво демонстрират но е в задръстване именно поради тази демонстрация. Нещо, което разбира се ни пречи да започнем работа. Така или иначе започваме по план с гласуването, което, към което ще пристъпим. Първото гласуване е проекто бюджет номер 4 на Сидония. Не искаш думата, нали? Не. Добре. В такъв случай направо можем да гласуваме. Имаме едно предложение за изменение. Номер едно. Кой е за? Не видях против. Благодаря. Въздържали се. Сега трябва да гласуваме а, изменението. За. Против. По-малко за тези против. въздържали се. Значи се приема. Yeah, we are only five. Uh, so. You are in favor. Ah, we are in favor. Okay. Sidonia, we are in favor. Добре, Сидония, приема се. И ние сме за. It's, no, it's not too early, to be honest. Yeah, come on. Следващата точка на Барбара Матера, първия доклад, кой беше от тях? Тък му ми обясняват, че всъщност трябва да гласуваме за а, доклада на Карл Хаглунд. Тук вече имаме редица изменения. Първо изменение на докладчика оттеглено. Изменение 7 е на социалистите и демократите за Благодаря. Против. Въздържали се. Значи голямото мнозинство е за. Следват предложения за изменение 8 до 23. От 8 до 23. Можем ли да ги гласуваме анблок? Някой има ли нещо против? Възразявате ли? Добре. Съгласно този списък за гласуване, трябва да гласуваме по компромисното изменение първо, нали така? Извинете. Но документа беше тук преди да дойде и съм се объркала. Значи от 8 до 23 кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 2 за точка 14 от преамбюла за против въздържали се един въздържал се всички останали са за компромис 1 на докладчика за против един въздържали се Приема се. Изменение 24 за точка 16. Извинете, извинете, то всъщност е покрито от компромис. Сега изменение 26 за. Против. Въздържали се? Няма. Приема се. Следващото оттеглено. 27 и 28 предложения са идентични. За. Против. Въздържали се. Един. Останалите са против. Изменение 5 за точка от било 18 за. Против. Въздържали се. Приема се единодушно. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Един. Останалите са против. Отхвърля се. 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се единодушно. 30. Wer ist а, за, против, въздържали се. С един глас против е прието. Това беше 31. Сега 32. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 33. За, против, въздържали се. Един. Останалите са за. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Един. Отхвърля се. Отхвърля се единодушно. 35. За. Против въздържали се, един, останалите са за, приема се. 36 за, против, въздържали се, прием, отхвърля се единодушно. 37 за, против, въздържали се, също единодушно отхвърлено окончателно гласуване на така изменения доклад. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се, останалите са за честито на Карл. Сега Барбара Матера.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 Sofort, sofort. Ähm, es gibt ähm, zwei ähm, Dinge, die wir jetzt ab... Има две неща, две, е, два доклада, по които можем да гласуваме сега. А, третия казус, така да се каже, не можем да го гласуваме, ми обясняват, но едно по едно. Нека първо да чуем докладващата. Саро бреве, президенте. Allora, la scorsa Съвсем накратко, госпожо председател. На последното заседание на Комисията по бюджети представих подробно трите случая, за които ще гласуваме датския, германският и португалският. Нито един от тях не поставя някакви сериозни проблеми, но искам да подчертая следното. Отлагаме гласуването по казусата Рено, един от, едно от големите искания, защото става дума за фонда за приспособяване към глобализацията. Там а, 3000, над 3100 работника и над 24,5 милиона евро са ангажирани там. Наша комисията по бюджети и е, иска обяснения а, от а, а, ръководството на Рено. Ще гласуваме в пленарна зала в четвъртък и този, това гласуване е много важно, защото става дума за бъдещето на този фонд и надявам се, че всички ще можем да гласуваме единно, за да преодолеем незначителните трудности, които, с които се блъсква предложението на председателя Березис. Предложение за резолюция. Надявам се, че ще гласуваме в пленарна зала там. Така. Благодаря. В такъв случай ще гласуваме по три случая. Датския, германския и португалския. Започваме с датския случай. Има няколко предложения за изменения. Дайте набързо да ги изгласуваме. Номер 2 за против кой се въздържали се?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 против, седем против, приема се. Въздържали се, не попитах, извинете ме. Номер 5 за против. Всички са против май. Въздържали се. Значи правилно съм видял. Отхвърля се. 6 за. Шестима за. Против. Значително повече от 6. Въздържали се един. Отхвърля се. 7 за. Против. Всички. Въздържали се? Няма въздържали се. Всички са против. Изменение едно. За. Петима. Против. Въздържали се. Един. Петима за. Останалите против. Значи се отхвърля. Гласуваме така изменения доклад. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Двама. Двама против, двама въздържали се. Приема се все пак. Но поздравленията ще бъдат, когато приемем и трите доклада втория доклад, немския случай, има само две предложения за изменение. Изменение две. Кой е за? Шестима. Против? Повече от шестима. Въздържали се един. Шестима за, останалите против, отхвърля се. Изменение едно. За. против, въздържали се, шестима за, останалите против, отхвърля се. Окончателно гласуване на изменения доклад с кой е за, против, трима са против, въздържали се, двама. Трима против, двама въздържали се, останалите са за. Пристъпваме към португалския случай. Няма предложения за изменение. Кой е за приемането на доклада, така как го предлага Барбара? За, против, въздържали се. Четирима. Един против, значи се приема сега Барбара. Вече честито. Сега трябва да гласуваме трансферите. That's one we don't vote because it, it corresponds to... Uh... Mhm. Okay. Also den ähm, Transfer Nummer 22, den werden... Трансфер е, няма да... 23 е, няма да се гласува сега, защото е свързан с случая Рено. Тъй, че е висящ, трябва да изчакаме. Преминаваме направо към 25. Трансфер 25. Сидония е за. Кой е за като нея? Против. Един. Кой, е, кой се въздържа? Няма въздържали се. Приема се с един глас против. Трансфер 26. Сидония е за. Кой е за? Кой е против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се с един глас против. Трансфер 27, това е последното гласуване, което аз провеждам. Сидония е за. Кой още е за? Против. Един. Въздържали се? Няма. Приема се. Сега да предавам думата на нашия председател, който явно се е измъкнал от демонстрацията. Добре е дошъл. Е, Благодаря. Юта, извинявайте е, всички за моето закъснение, но имаше демонстрация е, в Брюксел и трябваше да дода пеша от гарата до тук. Остава да гласуваме за няколко трансфера. Преди всичко трансфер 23. Сидония е за. Кой е за? Благодаря. Против. Един против. Въздържали се. Няма въздържали се. Приема се. 30 трансфер. Нашия докладчик Сидония е за. Кой е за? Против. Един против. Въздържали се. Няма въздържали се. Приема се. 32. Докладчика е за, кой друг е за, благодаря, против, един против, въздържали се, същият брой гласувани, приема се 33. Докладчикът е за, кой друг е за? Благодаря, против, въздържали се, приема се 35. Докладчикът е за, кой са за? Благодаря. Против? Един против. Въздържали се. И този трансфер се приема. Alors, nous avons d'autres votes. А сега а, имаме да гласуваме а, и за други е, е, гласувания. Предполагам да ги отложим за малко по-късно, защото, както знаете, в момента върви помирителна процедура между делегацията на бюрото и делегацията на парламента по проекто бюджета на на парламент, парламента и е, там участва и докладчикът. Затова предлагам да гласуваме, когато тя дойде. Сега можем да минем Предлагам да разгледаме седма точка. Раймер Бъге е тук. Става дума за многогодишната финансова рамка. преговорите по тази финансова рамка. Тя е за 2014-2020. За жалост, Жан-Люк Дуана ми съобщи, че няма да може да дойде днес. И искам да помоля а, Раймер Бърге, ако има нещо допълнително, което да ни каже, да го стори. Междувременно проведахме първоначална размяна на мнения а, съгласно процедурата, приета от полското председателство, да има размяна на мнения преди първият, на първия съвет по общите въпроси, който ще започне разглеждането на а, въпроса. Това стана на 12 септември. Е, ние бяхме представени в трито, триото от една а, делегация, състояща се от председателя на комисията по бюджети а, и нашия докладчик и а, председателката а, до мен. А, насам беше съобщено от председателския съвет – че всеки момент, може би след часове, ще определят окончателния състав на тази делегация. До сега, сега обаче, доколкото да знам, не е взето никакво решение. Тоест няма напредък по този въпрос. Сега по същество. А, какво е положението с графикът за по-нататъчните срещи? а, с а, триото в рамките на съвета по общите въпроси. Съгласихме се, че през октомври няма да има подобни срещи, до толкова, доколкото през октомври съвета по общи въпроси ще подготвя а, заседанието на съвета, предстоящото заседание на съвета. А, тъй като сесиите на съвета по общите въпроси през ноември и декември, пък ще бъдат посветени на многогодишната финансова рамка, като през ноември ще има заседание, което ще бъде посветено на стратегическите политики по отношение на бюджета, на нещо като кръгла маса, на което всички ще се изкажат. Това са политиките на сближаване и селско-стопанската политика. А също така всички ще се а, изкажат по въпроса за новите собствени приходоисточници. След това на 20 и 21 октомври в рамките на преговорите и в рамките на един разширен дебат ще има една европейска финансова конференция, конференция по финансовите въпроси. Вече знаете, че има резолюция прията от парламента по предложение на комисията Шуре. И е, тук ще бъдат уведени усилията на правителствата, европейските институции и националните парламенти. В, този, в момента върват преговори на най-високо равнище между Полското председателство, парламента и Европейската комисия. Нямам още информация за техните резултати, но щом получа подобна информация, естествено ще ви уведомя на срещата, която говоря, ще бъдат представени 80 национални парламента, 40 парламентарни асамблеи на различните камери на 27-те страни членки и Европейският парламент ще поиска да бъде представен от 40 свои депутати. А, аз не съм специалист по тези преговори, по въпросите на тези преговори, но е, когато получа каквато и да е информация, ще ви уведомя за нея. И така, това беше по общите рамки и графикът и процедурите, които ще бъдат използвани. Раймер, имаш ли да добавиш нещо? Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че колегите от секретарията са получили а, записка с темите, по които ще които обсъдихме на 12 септември по време на брифинга за срока на бюджетната структура и гъвкавостта. Може би трябва да кажа, че можем да се надяваме, че следващите председателства ще продължат това, което започна полското председателство, датското и кипърското. сега има неща, които не се одобряват от всички държави членки, но колкото по- интензивно се провеждат преговорите, толкова по-важни стават заседанията в, за подготовка на съвета по общи въпроси много е важно това, че пленарната зала утвърди мандата на комисията Шуре, за да може тя да реагира своевременно и гъвкаво, нещо, което ще е полезно и за по-нататъчните разговори с председателството на съвета и комисията. След това заседание, за което беше обявено, че датското и кипърското председателство ще поставят въпроса на дневен ред. Ще говорим през ноември за аграрната и структурната политика, през декември за собствените средства. Значи нещата вече потръгват. Въпросът за това в какъв момент ще влезем в разгорещени преговори, а, зависи от това, кога ще бъдем в състояние да предложим на съвета разумно контрапредложение. Така че трябва. Има много неща, които са извън бюджетни, които ни карат да зависим от тях, така да се каже. Така че въпросът е да се измъкнем от кризата, да, с помощта на националните парламенти, тъй като задачата, която ни предстои, е много трудна. Тъй, че предлагам да се възползваме максимално от възможностите, които ни предлага полското председателство, след което а, да разговаряме възоснова на вече определените структури, как да се подготвим и с каква стратегия да влезем в разговорите с съвета. Благодаря. Извинете още едно нещо от гледна точка на нашата бюджетна комисия ще бъде важен въпросът за това как в самия Европейски парламент ще решим въпрос с многогодишната финансова рамка и свързването на този въпрос с големия законодателен пакет защото структурната, аграрната политика, изследователската дейност и така нататък тук ще изиграят роля. Колкото са по-сложни числата, толкова повече гъвкаво ще ни трябва, но пък колкото повече числа, толкова повече съдържание, с които трябва да ги изпълни. Ich glaube, das wird auch noch eine wichtige Aufgabe sein, diese Dinge intensiv zusammenzuhalten. Vielen Dank. Oui, je vous remercie. Благодаря, Раймер. След контактите, които установихме пред последните дни с полският министр-председател, господин Добревич, министър по европейските въпроси, господин Яшик Довини, който отговаря за бюджета. Оставам с впечатлението, че полското председателство не бърза да започне истински преговори. Може да се каже, че в момента а, от тях върви предизборна кампания и а, вероятно те искат да изслушат мненията на всички участници, но да оставят а, отварянето на истинските преговори в ръцете на датското председателство в рамките на Министерския съвет, естествено е с участието на парламента. Тоест тук имаме още едно неизвестно. Знаем, че в Дания миналата седмица се проведаха парламентарни избори, ново правителство, нова коалиция и очевидно те ще трябва да ни уведомят за своята позиция по отношение на тези преговори чрез своята делегация, преди да поемат своята задължение като председ... ротационен председател. Ние сме непрекъснато във връзка с постоянното, датското постоянно представителство, за да може най-малко в рамките на приемствеността да получим някаква информация. Тоест, преговорите ще започнат сравнително бавно, не по-рано от началото на едната година. Същевременно, интересно е да се отбележи, че междувременно Европейската комисия ще е, представи е, законодателните основи на политиките, които трябва да се финансират от 2014 до 2020. Селско-стопанската политика, ОСП, е, политиката на сближаване и всички други големи политики. Това ще може да имаме един общ поглед едновременно за насоките на предлаганите нови политически е, действия и същевременно законодателните е, стъпки, които ще бъдат прияти и бюджетните последици от тях. Е, групата НП като че ли един от нея не си намира мястото, но радвам се, че вече успя да си го намери. И така, връщам се на а, а, това, което говорех. А, благодаря а, да Лайме Бърге за информацията. А, аз съм от а, а, опозицията, представлявам опозицията в Дания, новата опозиция, ако мога така да кажа. А, и мога да кажа, че съществува единодушие между повечето датски партии как да процедираме, за да има приемственост в работата по този въпрос. През следващата година ще обсъждаме подробностите. Прав сте, като казвате, че тогава ще решим какви съкръщения, какви структурни фондове ще имаме в бъдеще и така нататък. Това ще бъдат преговорите по същество. Но в крайна сметка държавните глави и правителствени ръководители ще трябва да преговарят с господин Ромпой, за да видим как ще намерим мястото си в тези преговори. Необходимо е много добра подготовка още от сега, за да бъде ясно каква ще бъде цената, колко ще струват различните политики на Европейския съюз, за да сме сигурни, че няма да има много нерешени въпроси, които ще трябва да се третират вече, когато седнем с страните членки да преговаряме и всяка от тях, разбира се, ще иска по нещо да получи. Благодаря, Ана. Благодаря, Ана. Ако правилно разбирам, Господин Дорнинг Шмидт ще бъде бъдещият министър-председател на Дания. Ако е така, тя е наша бивша колежка, която беше депутат в групата на социалистите и беше много активен член на конвента за бъдещето на Европа. Така че иска ми се да мисля, че общите насоки на датското рационално председателство ще отговарят на европейския дух. Благодаря. Сега предлагам да приключим дебатът по този въпрос и междувременно Ел Хелга е тук. Хелга, както казах, участваше в, в помирителните преговори. И сега, ако сте готова, нека да решим по преводите. Имаме три такива проекта, които се отнасят до другите институции. И другите координатори и членове на, на преговорите по помирителните преговори са тук, така че мисля да минем направо към гласуване. Значи, имаме от една страна а, Сметната палата, а от друга страна Комитета на регионите. Благодаря, а, господин председател. Значи, по първият трансфер трябва да кажа, че става дума за информационен трансфер от Комитета за регионите. Тяхните на набиране на персонал е свързано с много големи, с много големи разходи, затова те искат да прехвърлят 25 000 от един бюджетен ред в друг. Ние нямаме възражение срещу този трансфер. Добре, благодаря. Кой е за този трансфер? Благодаря. Против няма, въздърж... няма въздържали се, приема. Следващия трансфер става дума за Сметната палата. Тук става дума за два трансфера от Сметната палата. 60 000 евро искат да прехвърлят от заплатите за щатни и временни служители към други служители и външни служби. това е защото Сметната палата използва повече външни преводачи, а някои от щатните преводачи вече са станали аудитори. Нещо, което е обичайна практика за Сметната палата. Въпреки, че имам някои съмнения а, по тази политика на Сметната палата, самия трансфер не трябва да ме свързва за съмнения. А, а, втора иска да се прехвърля 20 000 евро от ред а, за външни експерти и да се прехвърлят към бюджетен ред производство и разпространение на официалният бюлетин и тук нямам възражение. Благодаря. Благодаря. А, предлагам да гласуваме едновременно по двата трансфера. Кой е за двата трансфера, от току-що предложени? Кой е против? Няма въздържали се. Двата трансфера са приети. Няма други гласувания в момента. И затова предлагам Хелга да ни представите шеста точка от днешния ред. Това е проект за коригираш бюджет. Това е бюджет номер 5 за Европейските надзорен орган по защита на данните и за Европейската служба за външна дейност. Можете ли а, е, да ни представите този проект? Сега знам, че а, е, сте разговаряли вече по този въпрос и би било добре да ни кажете каква е позицията ви в момента, госпожа докладчик. Благодаря, господин председател. По време на последното заседание на Комисията по бюджета ясно заявих своето становище. По отношение на проекто коригиращия бюджет във връзка с Европейския орган, отговарящ за защитата на данните, смятам, че не е необходимо да се променя щатното разписание през 2011 година. Така че аз настоявам това да бъде направено с следващия бюджет, а не сега с този коригиращ бюджет. Ако се вълнувате от повече подробности, ще ви ги предоставя. Що се отнася до Европейската служба за външна дейност, е, няма възражения срещу трансформирането на 40 временни в 40 постоянни поста, но имам възражения срещу това, че се създават много високопоставени постове. Аз не виждам защо това е необходимо. Поисках я разяснение, не ми стана ясно. Ясно е, че Европейската служба за външна дейност като нова институция все още се намира на етап, в който трябва да адаптира външното си планиране, така че да включва и е, полагащите се повишения, но това не изисква непременно трансформирането на позиции от средно високо ниво в позиции от високо ниво. Всичко това, освен това, може да стане чрез процедурата за 2012 година. Съветът е приел проекто изменящия бюджет, така както е предложен. Нещо, което ме изненадва, тъй като по отношение на други бюджети съветът е изключително строг. Не мога да разбера защо се намалява намаляват е, помощите във вид на храни за най-бедните европейци, а също времено се одобряват трансформациите на позиции в по-високи в една европейска институция. И така, Мисля, че при изчисленията е, на постовете трябва да се вземе предвид, че една трета от служителите на Европейската служба за външна дейност са една идват от а, е, самите държави членки. Така че а, е, е, те се борят за по-високи позиции за своите служители. господин Воган иска думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Колегата Роберто Галтиери изрази някои съображения. Той е изпратил имейл до госпожа Тръпел. Току-що получих още един е, имейл от господин Галтиери. Мисля, че основното му възражение е, че съдът е дал своето съгласие за това две трети от е, служителите да са от европейските институции и една трета от държавите членки. Има таблица, в която има проценти, които обаче не съответстват точно. Има и други поводи за загриженост, изразени, изразени от докладчика, така че мисля, че е добра идеята да се отложи крайния срок за подаване на изменения. Благодаря. Това изглежда разумно в светлината на доводите на докладчика. Ако няма други забележки, предлагам да отложим срокът за изменение на до 27 септември. Това ще ни даде възможност да уточним нашата позиция, като се има предвид, че докладчика има сериозни резерви по отношение на въпроса. А, по отношение на това, което предлагат съвета и комисията. Благодаря. А сега можем да минем по-нататък по дневния ред. И сега а, се обръщам към Горан а, Ферм, който е докладва преразглеждането на европейската политика на съседство, нещо за което сме говорили и по-рано. И затова му давам думата да ни каже докъде са стигнали нещата. Благодаря. Както виждате в документите, с които разполагате, има проекто становище от Комисията по външни работи, изготвено съвместно с докладчиците, отговорни за политиката за съседство на изток и на юг. Става дума за реформа за инструмента за добро съседство. Това е едно предложение за коми... от страна на комисията. Доста сложен е въпроса, е, изключително Остред е потребността. Там има е, вече няколко бюджетни трансфера, които са одобрени. Но тук става дума за промяна на инструмента като такъв, т.е. един по-дългосрочен въпрос. Опитваме се ясно да заявим е, няколко конкретни неща в своето становище е, и се придържаме към бюджетно-економическите елементи, а не към тези, които попадат под отговорността на Комисията по външни работи. И така, първата точка е, че политиката за добросъседство не може да се разглежда само като помощ. Тя е много важна за цели Европейски съюз, тъй като съдържа елемент на економическа интеграция и трябва да се разглежда като такава. След това в четвърта точка се занимаваме с сложността на всички предложения, които са на масата в момента. Проблемът е, че съветът заяви в своите заключения от юни, че не иска на този етап да се занимава с дългосрочните аспекти, т.е. ролята на инструмента за добросъседство в предстоящата многогодишна финансова рамка. За нас е много важно всичко, което правим сега, да бъде включено в дългосрочните планове, за да може да съчетаваме случващото се сега, през 2011-2012 година, с по-дългосрочните аспекти на политиката на добросъседство. Трябва да сме по-критични, отколкото сме били до сега, като си има предвид случващото се а, в света, в Близкия изток, в Северна Африка и прочие. Това се случва вече много години. Използвали сме множество инструменти, но до какво са довели и те? Постигнали ли са някакви резултати? Подкрепяхме изграждането на демократични институции, така си мислихме, но всъщност се оказа, че подкрепяме диктатури. Това е най-важният въпрос. Трябва да се занимаваме с него изключително критично има различни елементи, елементи свързани с економическото развитие, но с демократичното развитие, правителството, институциите и прочие. Така че нека да бъдем възможно най-критични във връзка с това, което правим на този етап и да подобрим инструмента за бъдеще. Много е важно да се координират тези инструменти и те трябва да идват от частта на бюджета, която е а, на комисията, но всъщност по-големите инвестиции се правят чрез други инструменти е, е, и по-конкретно Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Затова трябва много внимателно да наблюдаваме какво се прави, да няма припокриване и да не си пречат различните програми. Подчертаваме също така, че на този етап съществува риск да се съсредоточим само върху арабската пролет, случващото се в Тунис, Либия и Египет, но все още стои много важния въпрос за Палестина, нещо, което е много важен елемент на политиката на добросъседство, както и на програмата на ОНЕ УНРА. На този етап Предложението е да бъдем изключително внимателни и затова всяка година в проекта бюджета на комисията се намаляват средствата за Палестина и то по драстичен начин. Това се прави целенасочено, така че да се притиснат останалите донори да дадат повече средства. Обаче тази тактика, опасявам се, не работи. по-скоро има отрицателни последици. Така че и на нас ни трябва по-дългосрочен подход тук. Друг важен въпрос е баланса между изтока и юга. До сега беше една трета към две трети приблизително, но това винаги трябва да може да подлежи на промяна във връзка с случващото се, във връзка с резултатите, с капацитета за освояване и прочее. Но миналата седмица бе проведено първото заседание на Асамблеята на Евронест и там беше изразено притеснение, че твърде голяма част от средствата за добросъседство отиват на юг – а пък в страните на изток от Европейския съюз има големи надежди за това, че могат живота и здраве един ден да станат държави членки на Европейския съюз или поне да се сближат значително с Европейския съюз. Затова трябва да разгледаме възможностите за отваряне на европейските програми и агенции за тези трети страни. Занимах се и с въпроса за координацията – на този етап има риск свързан с огромното количество предложения за европейските инструменти. Арабската пролет, економиката, селското стопанство, регионалните проекти, неправителствените организации. Идеи има много. Трябва обаче да сме много внимателни какво правим. Трябва да осигурим добро финансиране за това, което се прави и да има конкретни условия, за да може да сме сигурни, че средствата от Европейския съюз се използват за добри цели. След това друг важен въпрос. Е, много от е, финансирането идва от изплатени обратно кредити на Европейската инвестиционна банка – според предложението на комисията, една пета от финансирането трябва да е такова, въпреки а, позицията на държавите членки, които са против. А, е, ако държавите членки продължават да са против, тогава 20% от средствата на практика са блокирани. Именно заради това трябва да настояваме за деблокиране и настояваме да се използват тези средства. И накрая, много важно е координирането между Европейския съюз и държавите членки. Това е един от най-големите проблеми в исторически план в Северна Африка. Много от държавите членки имат индивидуални контакти с много от страните там, имат собствени национални интереси, Италия и Либия, Франция и Тунис, например. Но същевременно има липса на координация между политиките на тези различни държавни членки в Северна Африка. Така че координацията трябва значително да се подобри. И е изключително важно поетите на този етап ангажименти и обещания от страна на държавите членки да бъдат изпълнени. Защото историята е видяла много обещания, които не са били изпълнени. Това не трябва да се допуска в... при арабската пролет. Това е съдържанието на становището в общи линии. Приветствам е, евентуалните коментари на колегите. Крайният срок за подаване на изменения е 12 октомври, така че все още имате време за да предложите изменения. Благодаря, Горан. Господин Артон. Благодаря. Наистина съм така много радостен от това, което чух от колегата. Трябва да бъдем самокритични. През последните години доста пари се наляха за подкрепа на диктатори в Северна Африка, например. Щастлив съм, че сега настъпва демократично развитие, но все пак се питам в каква посока ще тръгнат някой от тези а, страни. В някои от тях се говори, че шириятът ще бъде въведен, тъй че трябва много да внимаваме за какво и на кого си даваме парите. Разбира се, че спешното оказване на помощ е нещо много важно, но по-важно е развитието на тези страни да се насърчава чрез развитие на самите страни. Много справедлива забележка, скъпи колеги. Аз бих искала да благодаря на Горан за много ясното, избито изложение. Ние подкрепяме неговия подход. Смятаме, че това е правилен подход. Господин Хартон спомена, че нещата може би няма да са така прости, както могат да изглеждат някому. не е въпрос просто да подкрепяме арабската пролет, но трябва да работим с тези страни чрез фондации за подготовка. А, имаме подобна дейност в Египет, но там трябваше да се координират нещата с 22 различни министерства. И е, много деликатни въпроси трябваше да се решават във връзка с е, образованието на младите, което се опитваме да подпомогнем. Значи, опитваме се да помагаме доколкото можем при съществуващите условия. А условията в бъдеще могат да се окажат и доста трудни. Но, както правилно беше посочено, политиката на съседство има няколко страни. И много често третира въпроси, които са от извънредно голям интерес за Европейския съюз. Трябва по-добре да овладеем начин по който предоставяме помощ, помощта за Палестина, например, а не да работим на парче. Необходима ни е програма. Когато има политическа нестабилност, това не може да бъде извинение за неприемането на по-точни рамки за нашата работа. Благодаря за господин Порташ. Благодаря, господин председател. И аз споделям повечето от мненията, изказани от колегата Горан Ферм, особено по отношение на Палестина. Тук наистина мога да го подкрепя с две ръце. Мога да подкрепя и току-що казаното от колегата Йенсен – но ако говорим за арабската пролет, аз съм леко обезпокоен и то поради следните причини. Първо, трябва да се уверим, че увеличението на средствата за подкрепа и оказване на помощ на економиката в Средиземноморския е, регион няма да бъдат е, трябва да се уверим, че тези финансови средства няма да бъдат използвани за други цели и че няма за сметка на тях да се е, намалят средствата за политиката за развитие и за страните от Африка. Още нещо. Имаме, знаете, бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Обикновенно Поетите ангажименти, поетите задължения са свързани с договори, които е, са сключени от парламентарните институции на страните, за които, които съответно са страни по договора. Сега очевидно се намираме в нов контекст, именно арабската пролет, макар че вече е, е есен те още нямат нови законни парламенти. Ще бъдат избираните първа тази есен и в началото на следващата година. За това искам да попитам какъв би бил ефектът от тези механизми и процедурите, които проистичат от договорите, между Европейския съюз и новите демократизирани държави. Този въпрос смятам да го задам на комисията, защото очевидно, че ще, нещата ще се променят много в сравнение с миналото, особено когато се сключват договори, от които ще проистекат плащания. И последна бележка. Аз също смятам, че трябва да бъдем достатъчно самокритични. трябва да бъдем самокритични и към това, че Европейския съюз до момента е насърчавал финансово някои е, автократни режими, авторитарни режими. Но, например, Египет отказва помощ. И то в рамките на една избирателна система, в която половината от парламента се избира, т.е. членовете се избират на един тур и с, е, пъл, с абсолютно мнозинство. Така че нека помислим дали арабската пролет в Египет не се конфискува от е, военната, военните власти и мусулманските братства. Сидония, искам да благодаря на Йоран за толкова добрия документ, изготвен от него. Документ, който очертава най-важните въпроси, свързани с, с разглежданите инструменти, поне що се отнася до бюджетните им аспекти. Аз няма да навлизам в тази страна на обсъжданията, която би трябвало по-скоро да се проведе в Комисията по външни работи. Мисля обаче, е, че тук трябва да се обсъдят е, бюджетните неща. И е, е важно това, че се споменава натрупаната инерция на арабската пролет и е, е, това, че трябва да се преразгледа начина по който се финансира политиката на добро съседство. Имам два по-конкретни коментара. Има неща, които според мен трябва да се обсъждат повече за в бъдеще и по-конкретно бюджетирането и програмирането на помощите за палестинските власти – От бюджетна гледна точка аз винаги съм била по-скоро против очертаването на конкретни е, бюджетни средства и тяхното съделяне конкретно за дадена територия. Е, аз съм против и е, това да го правим сега с този инструмент. Разбира се, от Афет веднага ще поискат да се заделят конкретни средства за палестинските територии, но а, тогава аз бих настоявала те да излязат от средствата за политиката за добросъседство и да са отделен ред. Начинът, начинът по който се уреждат сега, за мен е проблемен. Освен това, винаги се притеснявам, че вниманието може да се отклони от страни като Украина и Беларус, а там има сериозни проблеми, включително по отношение на демокрацията. Така че много бих се притеснила, ако това съсредоточаване върху арабската пролет отклони вниманието ни от Украина и Беларус, където проблемите продължават и даже някои от тях стават по-сериозни. Приветствам това, че се съсредоточавате върху необходимостта от критичен преглед на програмите за гражданското общество и демокрацията. Важният въпрос тук е те добре ли са организирани и има ли ясна връзка между средствата, които отиват там и резултатите, които се постигат в тези страни. Като цяло съм много доволна от текста. Благодаря. Благодаря, Седония. Господин Алфонс. Преди всичко искам да благодаря и да поздравя на социалистите и на господин Фарм че поставят този въпрос на обсъждане. Това е особено важно, защото бъдещето на Европа фашистски е, в, трябва да се търси в нейните съседи. И това въжи и за разширяването, включително и на Балканите. И а, доколкото се развиват, колко повече се развиват нещата в световната економика, толкова по-ясно остава, че отношенията ни с нашите съседи ще имат ключово значение за, за Европа и това са инвестиции в нашето бъдеще. А, и за това трябва да помислим за укрепване на политиката на съседство. Ние е, бихме искали тази политика да бъде по-ефикасна, по-добре организирана, не трябва да се забравят Балканите, не трябва да се забравят източните ни съседи за сметка на Южното море, откъдето пък идват проблеми във връзка с околната среда, миграцията, економическото развитие и така нататък. Това ще бъдат въпроси, които ще бъдат важни и в бъдеще. Докладът препоръчва да засилим регионалното измерение на нашата политика на съседство и ние смятаме, че това трябва да се направи дори още по-енергично на няколко равнища. Става дума за връзките между градовете, между регионите и по по-конкретен начин да се търси напредък по пътя към демокрацията. Би ни се искало също така доклада да прояви по-голям интерес към ролята на макрорегионалната стратегия за политиката на съседство. Благодаря. Колега господин Бокош. Thank you very much. Uh, Благодаря, господин председател. Една техническа забележка. Не искам да влизам в политическия дебат, да се намесвам политическия дебат, въпреки че си имам мнение по него. Има различни видове помощ за подкрепа и помощ, които имат своите бюджетни бюджетни последици. Аз не съм съгласен с бюджетния ред, където става дума за използване на така наречените рефлоус. Тук става дума за инвестиции. Обаче инвестициите трябва да се правят въз основа на тяхната доходоносност. А, а, и, а, и, има политически съображения, които понякога са в разрез с. А, а, които са в, в разрез с инвестиционните съображения, но Европейската инвестиционна банка е е, отделена институция, която трябва да преценява своите инвестиции, така че не трябва да се забравя, че има разлика между нашите политически съображения и инвестиционната логика. Не трябва да третираме а, е, тези средства така, както, както третираме онези, които са определени конкретно целеви инвестиции. Не мога да се съглася с онези, които смятат, че е, някой смята, че този, тези редове трябва да се третират по различен начин. Мисля, че и тук трябва да следваме а, е, нашата логика. Може да го отбележим в бележка по черта, ако трябва, например. Но не бива да казваме, че това трябва да. Тези <clears throat> средства трябва да бъдат обязателно реинвестирани по същия начин в същите страни и така нататък. А благодаря, колега. Сега да кажа и аз няколко неща, ако ми разрешите, както а, го посочи Горан. А, преживяваме период на бързи промени в, в света и около Европейския съюз и на юг и на изток. Преди няколко дни а, имахме, бяхме свидетели на срещата на върха с нашите източни партньори. А утре Общо събрание на ОНЕ вероятно ще гласува по искането на палестинците. наред с това се развиват нещата в Либия, в Египет, който беше споменат тук също. И за това момента е подходящ да помислим как да адаптираме нашите инструменти. Не трябва, трябва да се припомнят две неща. Първо, както каза Сидония, трябва, да трябва да забравя, че ние сме бюджетна комисия, не сме комисия по външната политика. А ФЕД е комисията, която трябва да обсъжда е, политическите въпроси. Разбира се, ние може да изразяваме нашите мнения по тези въпроси, но не това е нашата основна задача. Имаме обаче политическата оценка трябва преди всичко да бъде направена от комисията по външната, външна политика. Но, наред с това, комисията бюджети има много важна роля, най-малко в две отношения. Първо, в общ план, това, което, на което сме свидетели в арабските страни, в арабските страни, ни дава е, е, една възможност за истинска европейска намеса и за да можем да обърнем страницата на една политика на помощ, която имаше европейско измерение, но до известна степен продължаваше да бъде постколониална. Много съм внимателен в речника си, но все пак е, съм от страна, която е, в миналото е била колониална страна. В Южното Средиземноморие и все повече европейски страни африкански страни се установяват свободни демократични режими, режими, които биха могли да бъдат наши равностойни партньори в пълния смисъл на думата. И сега е нашия момент. Ние трябва да поемем штафетата, ако може така да кажа, в духа на нашия век, а не в духа на 19 век, ако мога така да кажа. И затова комисията бюджети е, има две, е, в две отношения много важна роля. Първо, помощта, която се отпуска, трябва да бъде ефективна в економическо отношение. Не става дума да харчим колкото може повече, става дума да използваме средствата по най-добър възможен начин и тук имаме достатъчно дълъг опит и в самия Европейския съюз, където се опитваме да помогнем на по- слабо развитите региони и извън Европейския съюз, било в непосредствена близост до нашите граници, където се опитваме да помогнем на нашите съседи, на помощта в рамките на политика на добросъседство, помощта за развитие и така нататък. Ние следователно можем много добре да преценим коя помощ би могла да бъде ефективна и коя не. И колкото до нашата отговорност, ще кажа, тук, е, и тук идва най-трудното. Трябва да се направи избор. А, и, избирането е трудна работа. От една страна имаме доклада на Франческа Балзани, а, която ще ни каже какво става с четвърта категория на проекта за бюджет 2012 година и измененията прияти в комисията АФЕТ, където става повече от 100 а, е, милиона долара, а, евро. И, и там също трябва да направим избор дали ще приемем а, е, под внимание всички препоръки на АФЕТ. Лоран Гра е министър, на, който отговаря за бюджета. А, а, но във всички случаи ножите са в нашите ръце. Какви са вашите заключения от този обмен, този обмен на мнения? Благодаря, господин председател. Няколко коментара по казаното. Първо по отношение на казаното господин Хартон, който не смята, че трябва да действаме, защото има опасност да дойдат ислямистски режими Напротив, това означава, че трябва да действаме. Ако ние не действаме, тогава кой ще действа? Е, ще действат е, такива, които не зачитат нашите условия по отношение на демократичността, така че трябва да имаме предвид каква може да се случи там. Нашата работа при всички положения няма да е подкрепа за режими, а ще е изграждане на демократични системи и на една жизнеспособна економика. Това е най-важното, за това имаме готовност да подкрепяме неправителствени организации и да подкрепяме демократични органи, а не режими. След това Ан Йенсен зададе въпрос за това как, как може да се работи с институции, които все още не са изградени. По отношение е, на този въпрос и въпроса за поетите ангажименти не мога да отговоря, може би и комисията може да отговори. Имахме заседание на срещата за наблюдение на страните на юг от Средиземноморието, на която аз съм председател работихме с, видяхме се с ръководителя на мисията на Европейския съюз в Тунис и знаем, че може да се работи с институциите по някакъв начин, но само що се отнася до хуманитарна спешна помощ, що се отнася за програмите за демократично развитие, нещата стоят по-различно, трябва да се изграждат контакти с институциите за Сидония, показаното от Сидония. Много бих искал да можем да обсъдим нещата в подробности. Тук не става дума само за инструмента за добросъседство, за бюджета 2012 и за многогодишната финансова рамка. В политиката на добросъседство традиционното разпределение на средствата между изтока и юга винаги е било една трета към две трети. Това обаче не е формализирано никъде, просто е така традиционно. Важно е обаче да запазим някакъв разумен баланс, защото в крайна сметка Европейският съюз води политика за добросъседство и по отношение на южните страни, и по отношение на източните страни. Що се отнася до палестинските територии? Е, трябва да разгледаме нещата внимателно. Проблемът е обаче, че бюджетните кредити от Европейския съюз винаги са се използвали като средство за оказване на натиск върху други донори, включително Съединените щати и прочие, Арабската лига и е, сме настоявали, че няма да увеличим средствата, които предоставяме, ако другите не ги увеличат, но това никога не проработва. Освен това, ужасно много пречи на палестинските власти да си планират работата. Те дори не знаят дали могат да платят заплатите на учителите следващия месец. Ундра в крайна сметка управлява а, държава, управлява институции, представляващи държавността а, и а, работата им ще се затруднява изключително много. Така че това е нещо, което трябва да се планира много по-добре, отколкото е планирано сега. Що се отнася до подкрепата на гражданското общество, неправителствените организации и прочие, това винаги е било проблем за Европейския съюз. От една страна комисията не иска да се занимава с дребни суми. Те искат големи програми, лесни за администриране, но е много важно и малките организации, малките неправителствени организации да могат да получават някаква помощ. Това е бил винаги голям проблем, особено що се отнася до програми като ИПА, е, които не успяват да работят с малки организации. Така че трябва да е, е, намерим верния баланс между възможностите за контрол на средствата и работата с по-малки суми. И накрая на господи... показаното от господин Бокрош за средствата, които се връщат към Европейската инвестиционна банка от инвестициите, които тя прави. Така наречените reflows. Иска се те да се използват за е, финансиране на една пета от програмите. Средствата вече са на лице – Използват се средства, които вече фигурират в сметките на Европейската инвестиционна банка. Ако продължи блокирането, 20% е, трябва да се намерят чрез преразглеждане на многогодишната финансова рамка или чрез инструмента за гъвкавост, но знаем, че това няма как да се постигне. Така че една пета от е, програмите няма да могат да бъдат финансирани, ако не се намери решение. Ако не използваме средствата, които се връщат към банката, ако не използваме тези рефлоус, тогава какво става с тях? В крайна сметка те трябва да се върнат тогава в хазните на държавите членки. Разбира се, е, може да има и друго решение – трябва да се намери решение, защото не може една пета от средствата да се загубят поради това, че държавите членки блокират използването на тези средства от инвестиционната банка. Като цяло мисля, че аргумента на комисията в тази връзка е много разумен. Благодаря. Благодаря. Напомня ви, че срокът за внасяне на изменения е 12 октомври на обед Предвиждаме да приемем нашето становище на 7 ноември, е това на, да го гласуваме на 14 и на 2 декември да го внесем в пленарна зала. До тогава ще помислиме за нашето гласуване по въпроса. А сега благодаря на докладчика и стигаме до 13-та точка от дневния ред. Тя обаче е отложена по искане на докладчика също Същото се отнася за 14-та точка. Госпожа Вертман също поиска да бъде отложено нейното разглеждане. Сега нещичко за 15-та точка. Докладчикът Ивайло Калфин не е тук. Той е, разбирам, активен участник в политиката на своята страна. И желая му е, всичко най-добро. Той ме помоли да ви информирам за следното. Той на няколко пъти имаше възможност да докладва докъде са стигнали е, преговорите, многобройни е, срещи на триалога е, по отношение на гаранциите за Европейската инвестиционна банка за какво, какво тя да предвиди като заеми, поети, поети задължения извън Европейския съюз. Приближава се, очертава се на хоризонта споразумение, нещо, което той каза и миналия път. Съветът официално прие своята позиция на 20 септември. Ние поради юридическото забавене, няма да стигнем до този въпрос 26, преди 26 септември. Накрая на октомври изтича срока и затова парламента трябва много бързо да гласува текстът, предвиден по принцип е, за на пленарна заседание на 2 октомври, за да може този текст да влезе в сила на време. И така, 2 октомври, дори от секретаря ми казват, може би дори на 1 октомври да се гласува този текст. Казвам това за ваша информация, за да бъдете готови е, да гласувате в е, комисията по бюджети по време на следващото ни заседание, което ще бъде в началото на октомври. Предвиждаме гласуването да бъде на 6 октомври. Това е по графика. По същество вече съм дал своето съгласие на резултата постигнат в резултат на дълги преговори между парламента и останалите заинтересовани страни. Ще гласуваме, пак повтарям, на 6 октомври. А сега бих искал да се възползвам от това, че тук са едновременно и докладчикът по нашата а, политика по отношение на недвижимостите и на Владимир Манка – Моника да ни даде набързо пред, представа за това какво е положението по въпроса, подигнат в точката 25, политика на областта на строителството. Това е 25-та точка. Уважаеми колеги, ще бъда крайно кратка. Моля ви този път да не четете но, новините. Не е вярно това, което пише там. А, литовското правителство толкова години си е плащало найема. Но, шегата на страна. Става въпрос за института за равноправие между мъжете и жените председателят на комисията е информиран, макар че обектът не подлежи на нотификация, защото стоиността му е под прага. Аз все пак казах, че ще информирам. До 15 декември 2011 година е гратисния срок без е, наем. Единственото, което ще кажа, че е, няма много време да се търсят нови помещения, въпреки че след като човек знае, че е две години прекарва гратисно в едно помещение, трябва да си я намерил вече нуждаят се от площ на, на стойност до 50 000 евро. Литва може да си ги позволи. Така че можем само да приемем за сведение, да проявим положително отношение. Сега само за, понеже не са си намерили нови помещения, ще сключим кратък договор за найем, но не са драматични нещата. Единствения въпрос към, единствената молба към комисията е да обърне внимание на агенцията, че когато, на агенциите, когато знаят, че трябва да напуснат определен имот е, в определен срок, е, не е лошо да са си намерили къде да отидат, къде да се преместят, понеже вече два-три пъти ни се случва, е, за да не ни се налага спешно да наемаме нови имоти. Това е. Мерси, мадам ле рапортер. Владимир Манка даде ла парол. Владимир Манка иска думата. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s Monikou. E, tu je však znovu jedna vec, ktorá svedčí o nesystémovosti. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с Моника. Има обаче нещо, което показва, че не сме достатъчно системни. Наймът изтича през е, лятото. Три сгради е, които могат да заменят настоящата, са избрани с Европейски институт за равнопоставеност между половете. И тук е, е по-добре да се създаде общ е, център на Европейския съюз, където да е и Агенцията за равнопоставеност и Информационната служба на Европейския парламент. Това означава обаче, означава обаче, че трябва да се намери едно временно решение за Европейския институт за равенство между половете поне за 12 месеца. Защо казвам, че не сме достатъчно системни? Ами, защото ако се съгласим сега трите институции да ползват една и съща сграда, това би било много uh, добро решение. Мисля, че трябва да подкрепим такава на предложение. Благодаря, Моника. Uh, в собствена защита трябва да кажа, че парламентът също носи известна в защита на агенцията трябва да кажа, че и парламента носи известна вина. Те са под един покрив е, и с други тъй, че това, че са пропуснали е, срока, не е изцяло тяхна вина. Да, наистина е хубаво да, си, да се търсят нови помещения своевременно. Менеджмента на сградата в момента се занимава с въпроса, но има достатъчно, това не е Париж, има достатъчно имоти, които се предлагат под найем, тъй че няма да има драма. И така, ще приемем позицията на докладчика е Владимир Манка. Колеги, работихме бързо и ще кажа, че в началото бяхме предвидели да обсъдим измененията към проекто бюджета за 2012 година. Най-напред между координаторите и след това в пленарно заседание на комисията днес след обед. И затова аз ви предлагам да започнем дискусията сега. Ще продължим след това с заседание на координаторите и ще видим дали след това ще можем да приключим след обед. По този начин ще спечелим време. Това с съгласието на докладчика. Но обръщам се първо към господин Фернандеш, защото тази сутрин той е присъствал на важно помирително заседание с членовете на бюрота, където се е, е внесено коригиращо писмо спрямо бюджета за 2012 година, в което се отчитат новите реалности, които не можеха да се предвидят точно, когато е подготвен проект бюджета. Става по дума за последствите от влизането, влизането на приемането на Харватия и 18-те нови депутата, които се присъединиха към нас по силата на Лисабонския договор. Нека чуем каква е реакцията на различните политически групи във връзка с това и да видим какви компромисни изменения може да приемем. Благодаря, господин председател. Мисля, че сме много близо до споразумение с бюрото и се доближаваме до споразумение с повечето политически групи. Бих казал, че може да се говори за историческо споразумение, защото го сравним нещата с а, бюджетите 2012 и 2011 без да имаме предвид извънредните разходи, които ще възникнат след присъединяването на Хрватска и, добавянето на 18 нови депутати. да, извън всичко това можем да кажем, че сме работили добре. Да, има на места доста съществени съкръщения на разходите но когато дойдат 18-те нови депутати, заедно с тях и с присъединяването на Харватска ще имаме в крайна сметка увеличение от 1,9, докато инфлацията е 2,5%, т.е. развитието е в надолу. А ако наистина обаче искаме 18-те нови депутати да получат а, всички условия, които имаме ние. Ако искаме да назначим хора на 300-те места по Лисабонския договор, които трябва да бъдат заети, то може да се каже, че парламентът сега ще бъде принуден да прави повече неща с по-малко пари. Затова пък имаме повече правомощия, повече дейности и задачи. Що се отнася до економиите, а, стигнахме до компромис, който сега не искаме вече да подставяме под въпрос. На базата на предварителната прогноза, а, си казахме, че това беше април и ако започнем да отхвърляме всички компромиси, нямаше да имаме време, защото всъщност заседателното време ни е през октомври. А знаем че живеем в тежки економически времена, така че не е разумно да се поставят под въпрос вече постигнати компромиси с администрацията. И администрацията показа готовност за допълнителни економии, така че през април се разбрахме за 2,3 процента, но пак казвам, тук трябва да се добавят разходите за Харватска и за 18-те нови депутати. Трудно беше да се споразумеем, защото става дума за около 15, 50 милиона евро по-малко съкръщения. Първоначалното предложение на бюрото беше за около 25 милиона евро. Но все пак ще ви обясня за какво става въпрос. От тези 25 милиона, които реално пестим, 21 са свързани с структурни промени. 2 милиона можем да спестим от преводи. Legislativa, porque pessoas como eu que tenho, que estão na Comissão dos Orçamentos e que estão na онези, които работят в бюджетната комисия и същевременно, например, в комисията по околната среда. Това са паралелни заседания, тъй че и от тук може да се пести. Писмените преводи също предлагат възможност за спестявания, например, при размножаването на документите за пленарното заседание. Всички тези економи обаче не поставят под въпрос принципа за многоезичието. Значи, е, ние работим с а, е, на многоезичен режим и това няма да се промени. А, друг източник на економии могат да бъдат пътуванията, но няма да се впускам в подробности. Има предложение за економия от 5%. Бюрото представи план за прилагане на мерки за економии по отношение на всички видове пътувания, но аз пък съм внесъл предложение за изменение, защото трябва да има резерв от 15%. Друга, за да можем да имаме възможност за допълнителни економии. Икономии могат да се реализират в областта на публикациите, на енергопотреблението. Всичко това ще го обсъдим много сериозно. Но има нещо много важно. Всички тези мерки за економии трябва да се приемат единодушно. Ние трябва да сме единни по отношение на тях настоявахме, че от заплати не трябва да се пести, защото по този начин се променя статута. Прерогатив е на бюрото да дава предложения в това отношение, но пък бюрото не е всесилно. Така че по отношение на общите разходи, то не може да предприема съкръщения. Няма право на това. Не е компетентно да го прави. Или може да го прави, но само в рамките на инфлацията, на инфлационната стойност. Вероятно ще има някакви промени в окончателните числа, но ние бяхме още предварително помолили бюрото да замрази определени мерки, а то и то наистина излезе с такова предложение, така че общо взето отношенията ни с бюрото са ясни. Във всеки случай полагат се неимоверни усилия за спестяване. Припомням, че никога в историята на Европейския парламент не е имало спестявания от такъв порядък но от друга страна ни чакат и допълнителни разходи. За това говоря за тези 1,9% повече от в сравнение с миналогодишния бюджет, но всъщност растежа не е нагоре, а надолу, като се отчете инфлацията. Ако предложението бъде прието, аз смятам, че да наложи мнението си, тъй като бюрото показа готовност да се споразумее с нас смятам, че ще е, си получим тези 1,9%, а и ще докажем, че умеем с малко пари да правим много неща и да откликваме на предизвикателствата. Е, Благодаря. Сега господин Воган. срещата тази сутрин беше сравнително успешна. 1,9% е, предложиха социалистите и общото увеличение 0,8% е също беше обект на споразумение. Големият въпрос е как да постигнем тези економии, за да можем да стигнем до 1,9%. И за това всички трябва да направят усилие да участват в тези економии. И мисля, че всички групи а, приеха, че трябва да бъдат замразени разходите за пътувания. Някои искаха да отидат и по-далеч, докладчика спомена и други економии от публикации, от енергия, но голямо, но най-много ще се спестят 21 милиона, които ще се спестят от устен и писмен превод. Просто трябва да променим начина по който работи парламентът. Просто депутатите трябва да разберат, че да спестим тези 21 милиона, трябва да работим по друг начин. Но не мисля, че трябва да гледаме бюджета само за 2012 година. Трябва да имаме по-дългосрочна стратегия за економии. Особено във връзка с разходите за пътуване. Смятам, че разходите за пътуване в бъдеще могат да се намалят още повече. И накрая за Европейския дом, за който ставаше дума. В момента правните рамки, в които действаме, не, не, ни, поз, ни позволяват да платиме за част от един подобен дом на европейската история в бъдеще. Трябва да има тук съвместно финансиране. А, трябва да има да постигне споразумение с комисията. Не съм сигурен дали съществуващото законодателство не позволява да направим това, което се предлага. Не мисля, че можем да приемем предложението без по-нататъчна информация. Но добрата новина е, че вървим към споразумение по много от въпросите. А, наистина, това е добра новина. Господин Бокош. Искам само да добавя към тази добра новина и следното от името на европейските консерватори и реформатори трябва да кажа, че поддържам докладчика и много ясно а, казах, че цифрите, които той цитира, отговарят на мислите и предложенията на ЕКР, а именно общият ръст на разходи да бъде 1,9, а 0,8 или 0,5 общото увеличение. Искам също така да изразя на това заседание на пленарно, пленарно заседание на комисията бюджети, че това се налага не само поради промененото економическо положение, а защото това е правилно да се направи и трябваше да го направим още, да го сторим още през април. И съм съгласен с изказването, което много ясно посочи, че тук не става дума за еднократни спестявания, а за дългосрочни структурни промени, които ще ни позволят да реализираме редовни економии в бъдеще. Колкото до подробностите, изцяло сме съгласни с предложението за 10 плюс 11 милиона 10 милиона за устен и 11 милиона за писмен превод да се спестят, от устен превод и писмен превод да се спестят. Ще обсъждаме, обсъждахме този въпрос тази сутрин. По този начин може да имаме пълен режим на многоезичие и трябва да кажа, че тези економии няма да заплашат с нищо правото на депутатите да ползват родния си език. Но трябва да се каже и още нещо. Клаус Веле посочи, че вероятно можем да направим по-подробни предложения е, за това какви услуги се искат и предоставят. Защото много често се предоставят услуги, които не се използват. Тази сутрин а, е пример. Имаме трима а, и, а, уважавани унгарски преводачи. Аз съм единствения унгарец в залата и не ги слушам предпочитам да говоря някой общ език, независимо от това, че превода, който ми предоставят унгарските преводачи е абсолютно е чудесен. Когато получавам документи на унгарски, изобщо не ги чета. Така че би трябвало да видим достъпа до документи да бъде по, по, при, до, по, при поискване те да бъдат предоставени. И е, затова се присъединявам към е, искането на уважаемия докладчик по отношение на разходите за пътуване. 5% намаляване на тези разходи е минимума, който трябва да, към който трябва да се стремим. А, също се отнася и за резерви. Бюрото ще обсъди замразяването на общите разходи, а, а също така и там може да има намаляване. Така че сме близко до консенсус, който ние сме готови да подкрепим. Merci, mon cher collègue. Miguel Portage. Благодаря, колега. Порташ. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа две думи по въпроса. Съгласен съм с предлаганите или предвидените съкръщения по отношение на устния и писмения превод но те могат да се приложат само при условие, че не се е, накърнява принципа на многоезичието. Разбирам колегата унгарец, че иска да говори английски. За мен би било проблем да говоря английски. Мога да опитам на френски, но не го правя, защото за мен въпросът е политически. Защото ако започнем да се отказваме от националните си, от родните си езици, възниква опасност да започнем да работим по друг начин като парламент, да изменим характера на парламента и на европейските институции изобщо. Значи, като се има предвид това, все пак съм съгласен, че ако може да има заседание, в което да няма английски, да няма португалски, но езиците да бъдат по заявка, заявени. Но трябва да има и нещо на, среща. Ако даден депутат каже, ще се напрегна и ще си служа с друг език, а не с родния си език, все пак а, трябва да му остане запазено правото при друг случай обаче да говори родния си език. Аз лично ще продължа да си говоря португалски. Понякога се налага английски, но е опасно за функционирането на парламента да сведем нещата до един-два език. De um acordo possível sobre вървим към евентуално споразумение по отношение на спестяванията от пътувания. Говорим за 5% съкръщение плюс 15% заделяне за резерв. Да, това е реален път, той може да се осъществи. Но нека да не орязваме сляпо 5% от всички а, пътувания няма да е балансирано решението. Ако заделим 15% за резерв, това са около 12 милиона евро, решението ще е добро единствено и само ако бюрото на парламента излезе с много ясно и прозрачно предложение по отношение на общите правила, които трябва да се спазват и на изключенията, които се правят, защото не може да няма да няма изключения. има различни поводи за изключения, например пътувания на делегации на Европейския парламент. Ако изпратим по-малко делегати, политическото ни представителство ще пострада. Трябва да се внимава. Аз съм против е, всякакво накърняване на политическата представителност на парламента по време на официални посещения. Просто не можем сляпо да прилагаме някакви пропорционални съкръщения. И още нещо относно общите разходи. Там се предвижат представителни разходи, разходи за офиси и а те не, а, съкръще, те не, те не са а, оправдани в днешно време. Непропорционални са. Това е извинявайте, скрита заплата, която не се облага с никакъв данък, нито национален, нито общностен. Това си е чиста проба субсидия. Става въпрос за разходи, за телефонни разговори, за асистенти, за хартия и така нататък но мисля, че са непропорционални като размер тези предвидени разходи. Ето там можем спокойно да съкръщаваме. И то драстично. Аз бих предложил 25% да се съкратят. Може би за другите колеги това ще прозвучи много, но принципът на съкръщаване на разходи за административни нужди трябва да се прилага. И ще продължавам да поставям този въпрос. Няма да престана защото именно така излъчваме ясни сигнали към гражданите си. Има толкова много а, депутати, които не са проявили е, готовност да съкратят собствените си разходи, те ще излъчат лош сигнал и не ме обвинявайте в популизъм. Не, аз се чувствам отговорен пред гражданите и смятам, че спестяванията трябва да трябва да се отнасят е, не до всички, след като има съкръщаване на разходите, включително и до а, депутатите. Иначе ние до никъде няма да я докараме с политиката на економии. Така че до край ще се боря и ще правя това предложение. Благодаря, уважаеми колега. Сега Елга Трипол. един по-общ план мисля, че се движим в правилната посока. Целта е да сме ефективни, отговорни, е, да организираме дългосрочни структурни спестявания и по-добра организация. Тоест, по-добро управление, е, използване на споделени ресурси и отговорен начин на работа. Това е добра реакция на настоящото положение е, на кризата, на стягането на коланите, но и господин Бокраш е прав, защото тук е много важно да сме отговорни за харчене, при харченето на средства от страна на европейските институции. Имам един е, въпрос към господин Фернандеш. Радвам се, че той включва и въпроса за въглеродния двуокис, но ако правилно разбирам, реда за ЕМАС е изчезнал. Още един въпрос във връзка с обсъднато тази сутрин. Мисля, че е добре да се промени организацията на заседанията на комисиите, така че те да са от понеделник следобед до четвъртък след обед, да не се харчат допълнителни средства за вторниците и средите, да има по-добро разпределение на средствата и на заседанията. Мисля, че може да се постигне съгласие на членовете за това. Мисля, че бюрото е право, че може да се из... спестяват средства от писмен превод. А, вярно е, че многозичието е важно, но всъщност може да се намерят слов... решения, свързани с по-добро управление, т.е. да се иска писмен превод само там, където той наистина е необходим. Това е въпрос за добро, на добро управление и отговорност. Добре е, че сме готови да направим едно съкрещение средствата в размер на около 20 милиона. Що се отнася до средствата за общи разходи. В Германия съдът обсъди този въпрос и одобри закономерността на тези разходи. Въпросът е обаче е, в настоящата ситуация дали не е добре те да се замразят. Що се отнася до средствата за пътуване, без да съм демагог или популист, винаги съм твърдяла, че е добре да се ползва гъвкав билет за самолет, който не е първа класа за полетите в Европа. Що се отнася до по-дългите полети, нещата там стоят по-добре, но и тук могат да се спестят средства, така че се надявам бюрото да провери всички възможности за спестяване на средства тук. Мисля, че перспективите са обещаващи. От бюрото получихме обещание да се търсят начини за намаляване на разходите и там. След това, що се отнася до Евро... на европейската история? Бюрото направи следния коментар. Не са доволни от новото предложено изменение – вече има компромис, който е постигнат по-късно, по-рано тази година. Това обаче в реакция на неяснотата по отношение на правното основание. Според бюрото има правно основание, но аз така и не съм видяла последния бизнес план, а и е добре, добре да настояваме да се контролират разходите защото много добре знаем какво означават новите сгради, след това разходите с комунални услуги и консумативи с тези сгради. Така че, за да дам своето съгласие, трябва да знам какъв е бизнес план и как бюрото ще контролира разходите и освен това е добре комисията също да се включи. В крайна сметка и комисията ще използва този музей и за своите посетители. И така всички тези неща трябва да се изяснят преди ние, като политическа група, да дадем своето съгласие. А, а, сигурен съм, че а, комисията ще бъде а, готова да финансира бюстовете на всички бивши председатели на комисията. Господин Елорано. Господин председател, мисля, че заседанието на помирителната комисия тази сутрин много ясно очерта нещата. Може да се промени някой нюанс, но колегите приеха повечето от предложенията на докладчика Фернандес, т.е. конкретно конкретни мерки за економии е, от превод писмен и устен. Е, бюрото пък помоли да работим не само по съкръщяването на средствата, а да имаме предвид и, че трябва да поемем отговорност за начина по който да станат економиите. Аз попитах дали има консенсус по въпроса, дали съкръщенията на разходите трябва да доведат задължително до структурни промени, включително и економии от превод и никой не ми възрази. А когато колегата Портош говори по доклада си. имаш чувство, че лек се отклонява, после пак се върна към договорената линия правото да се изразяваме на родния си език и да четем документи на родния си език по принцип остава гарантирано. Но това, което се случва в момента е един автоматизъм, който не винаги е необходим. Ето това е прахосване на ресурси а и е, не е, така, не е достатъчна оценка за работата на колегите преводачи, ако превеждат на празно. Тъй, че имаме споразумение за ефективно използване на ресурсите. Тоест, да се превежда по заявка, както писмено документите, така и на устни заседания. Значи винаги ще има възможност. А, няма какво да ви обяснявам, че мерките за економия не са еднопосочна улица. Винаги са свързани с нещо друго. Не е достатъчно да се съкрати даден бюджетен ред, но трябва и да се оправдае необходимостта от това. Не всички ще бъдат щастливи, но все пак членовете на тази комисия имат особена отговорност и съм много благодарен на всички, които допринесоха тази сутрин до консенсус, за консенсуса. Другите съкръщения са във връзка с Европейския дом на историята, пътните разходи. Аз лично не смятам, че трябва да има такъв европейски дом. Трябва да има съфинансиране. Не може само парламентът да поеме разходите, а комисията след това да печели от посетителски групи и така нататък. Трябва да има съфинансиране. Освен това смятам, че докладчика е много прав за това, което казва по отношение на общите разходи. Аз предлагам да ги, забра... да, да ги... Аз съм съгласен да ги замразим, но същевременно проявявам голяма симпатия към предложението на колегата Порташ. Аз самия преди време предложих нещо подобно а именно да се отрежат 500 евро от фиксираната сума, която се дава за офис разходи. За някои от нас това значи един вестник по-малко или един телефонен разговор по-малък. Но тези 500 евро на месец ще означават 450 милиона евро годишно. Така че нека да помислим дали да не тръгнем по този път. Що се отнася до заплатите, има юридическо решение. Президи... Е, бюрото държи то да решава тези неща, защото това наистина е негов прерогатив по силата на междуинституционалното споразумение. Аз лично пък съм на мнение, че бюджетната комисия, която така или иначе играе важна роля при формирането на бюджета, трябва да има поне ролята да сигнализира Смятам, че ще можем да стигнем до успешен край на тази започната работа. А, и понеже имам възможност сега да замествам председателя на това заседание, искам наистина да благодаря от сърце на колегите, които помогнаха тази сутрин. В такива тежки времена наистина радост да можем да си сътрудничим толкова хубаво в Европа. Е, искам да благодаря на заместник-председателя за това, че водил тези преговори с колегите и с е, докладчика е, и тези преговори са били толкова плодотворни. Както казват спорта, печелище тим не се променя. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Listening to the... Благодаря, господин председател. Слушах мненията на колегите. И трябва да кажа, че докладчика и докладчите всяка са свършили много хубава работа. Само преди, преди няколко дни проблемите с бюджета на Европейския парламент – изглеждаха ужасно трудни. А сега съм с радост съновявам, че нещата са се предвижили напред. Сега да реагирам на някои от нещата, които бяха казани тук. По отношение на скулпторите, бюстове на комисарите. Настоятелно ви призовавам само тези, които не са вече между живите, да бъдат включени. Искате да ги убиете всички ли, казва председателят. Да. Надявам се, че ще бъде възможно да спестим доста пари от това. Но, шегата на страна, мисля, че идеята е, да няма превод без специално искане, освен на един или два езика, е изпълнима. Обсъждали сме тази идея и в миналото. А време е да я приложим на практика. Мисля, че това е важен въпрос. Това става дума за писмените преводи. Колкото за устния превод по време на заседание не е достатъчно да се огледаме и да кажем кой език е представен тук, защото е много лесно да сбъркаме, ако така направим. Зад нас седат нашите колеги, нашите асистенти. И ако не е тук съответният депутат, те слушат и го информират. Или пък един депутат може да бъде заместен от друг. Аз не бях тук по време на гласуването, но е, имах свой заместник тук, който ме представляваше. Е, повечето, след това повечето от нашите заседания е, се предават на живо по интернет. Хората слушат внимателно какво става на тези заседания. И това значи също, че е необходимо те да бъдат превеждани на е, различни езици. Колкото до устния превод, аз съм против всякаква промяна на сегашните правила а, мисля, че дори трябва да увеличим а, а, наличието на устен превод, а не да го рязваме. Така колкото до пътните разходи. А, и тук трябва да направим необходимото, но трябва да бъдем много внимателни да се придържаме към няколко принципа. Ще спомена само един. Всички членове на парламента са равни. Всяко дискриминиране а, помежду им е немислимо. А, а, може би аз трябва да го кажа, защото аз съм надхвърлил всички възрастови граници, но трябва да кажа, че съм категорично против каквото и да е дискриминиране на, между членовете на парламента, между депутатите. Смехотворно е да се твърди, че ако имате едно или друго медицинско, имате различни права от своите колеги. Мисля, че не е необходимо а, а, решение. Дебатът а, а, по тези въпроси не е особено привлекателен и няма да е много а, приятно да а, го следи широката общественост. А, трябва да решим обаче въпроси, които са трудни и имат нужда от решения. Благодаря. Знам, че това е е, целта на всички говорители на политическите групи, господин Доминик Вити. Благодаря, господин председател. Искам да е, поздравя Емануел за неговата, нейната работа. Искам да поставя следният въпрос. Отбелязвам с е, интерес предложенията за намаляване на разходите по устните преводи. Но трябва да кажа, че това ще има незабавни а, последици. А, а, ако се смени графика, ще се променят дневните пари. Какво ще бъде, ако ние ще спестим от едно, обаче тогава за 5 дни, на место за 4 ще трябва да има дневни пари. Първи въпрос. А, а втори въпрос, трябва да кажа, че се присъединявам към безпокойство, което се изразява във връзка с европейският дом на историята, трябва добре да се обмисли какви ще бъдат инвестициите, инвестициите за строежа и инвестициите за функционирането. Много трудно е да приемем нещо, което не става някакъв кралски каприз, а става дума за едно решение. <clears throat> Взето като всички останали. Трети въпрос. Знаем ли какво мислят 25-те национални парламента, 27-те национални парламента по този въпрос. Това не е искането просто така, защото намерението ни беше преди всичко да постъпим по един етичен начин. Искахме обаче да установим какво става другаде във всички страни членки. Т.е. всички страни членки трябва да имат възможност да се изкажат по този въпрос. И да видим какви мерки те ще вземат по отношение на тяхното парламентарно представителство. И накрая по отношение на пътуванията. Много съм, често се удивлявам, че тук има агенция по пътуванията, която фактически не е част от нашия парламент, която предлага най-скъпите пътувания в целия свят. Вече на два-три пъти установявам, че може да намерите много по-ефтини сделки по интернет. Няма ли начин да подобрим нашата дейност в това отношение или пък някакъв начин да контролираме цената на пътуванията, които ни се предлагат като получим а, а, по-изгодни предложения за пътуване. По този начин ще може да се спести много повече, отколкото като реструк... чрез ре... реорганизацията, която се предлага. А, защото не е въпрос да правиме каквото и да е, когато и да е, абсолютно а, необходимо е да може да се разреши депутатите да се намерят по-ефтини. по-ефтини предложения за пътуване. А пък тук да не говорим за някой на 60 години да го караме да пътува в, в економична а, класа. Благодаря. Ова, което казахте за националните парламенти е много добро, а, добра а, идея. А, и сега искате ли да реагирате на няк... забележките на господин Рике? Съвсем кратка реплика, защото беше зададен въпрос във връзка с увеличаването на дневните пари. Не, въобще не е възниквала тази идея, защото когато не присъстваш, не получаваш дневни. Фактически, ако депутата е тук един ден повече, той получава дневни и пък и за допълнителния ден. Няма никакъв коментар. Освен това, личното ми мнение е, че работната седмица трябва да е от понеделник до петък, но всеки си решава. В момента не смятам, че е много разумно, особено пред гражданите, да подхващаме дискусия за дневните пари. Представям си как ще се приеме в държавите членки в днешните времена на криза това. Тъй, че не смятам, че е необходимо да се е, подема дебат по въпрос, още повече, че не виждам никаква логическа връзка между дневните и останалите мерки. Що се отнася до пътните разходи, обаче сте напълно прав. Правило ни е впечатление, че цените на агенцията са доста по-височки от нормалното, но пък никой не е задължен да използва агенцията. Винаги можем да изберем да си купим билет по интернет. Дякуем, пан председател. Владимир Манка. Благодаря, господин председател. Може би не всички колеги си дават сметки, сметка, че имаме програма, че има конкретни заседания на комисиите и понякога се случва така, че документите не са преведени на всички езици е, преди да дойде заседанието, тъй като преводачите не са успели да приключат работата по тях, тъй като имат прекалено много текстове за превод, а също времено е, те предават текстовете след заседанията, когато е, те вече не са необходими. Така че смятам, че е добре да се направи един преглед, за да се види как си сътрудничат парламента и другите институции. Например, Сметната палата направи подобен преглед и успяха да спестят доста пари. Предложих това веднъж, не се прие, подадох го като предложение втори път и излязоха множество въпроси. В Страсбург сме един път в месеца. Там има два входа а, и а, на тези входове работят а, а, гардове цяла година. Няма ли начин да се спестят тези разходи? А, трябва да се направи одит за Генерална дирекция инфраструктура и логистика и е, също за осигуряването на сигурността на сградите. Има чудесни предложения, но е много трудно да се разбере точно какви ще са спестяванията. Аз съм управлявал региона си 20 месеца и успях да спестя доста средства, без да огранича правата на никого и без да намаля предлаганите административни услуги. За това трябва да се използва натрупани опит на съметната палата, да направим такъв вътрешен одит и да видим как да се спестяват пари. Благодаря. Вашият опит е много полезен за нас. Госпожа Вертман. Искам да кажа нещо по два въпроса. Сега съм филоложка, знам повече езици и съм член на групата на високо ниво с, за отношения с, с турската част на остров Кипър. Там сме се разбрали за два езика. И понеже тук се говори какво да правим с превода, наистина можем да спестим пари, дори на заседания на по-големи комисии. Защото поне в средите, с които аз имам контакт, почти всеки знае английски, всеки втори френски, а и в доколкото знам и в кабините английс, английският действа като пилотен език, просто от по-малките езици се превежда към английски. И при цялото ми уважение към мултилингвализма в Европейския съюз и към правото на всеки да се изразява и да чете на родния си език, ще кажа, че ние като политици трябва да бъдем особено гъвкави, особено в времена на економическа криза. Що се отнася до пътуванията, всеки от нас наистина има възможно да ползва по-ефтини услуги на по-ефтин агент за купуване на самолетни билети или пък по интернет. Винаги можем да избегнем услугите тук на скъпото бюро. Освен това, ако помните, по-рано и е, депутатите отчитаха пъхните си разходи е, с фиксирана сума. Те бяха фиксирани. А сега се отчитат срещу фактура. Искам да попитам е, какво, какъв е резултата от сравнението между старата и новата форма защото ако дадем на депутата фиксирана сума, той вече ще си мисли дали ще доплати за бизнес класа или да пътува економи. Благодаря. Докладчика си взе бележка от ваше предложение. Горан. Благодаря. Дерек е нашия докладчик Сянка, вече каза някои неща, искам да добавя нещо. Първо, да кажа, че колко съм благодарен на докладчика, защото много сме близко вече до споразумение. Дяволът е в подробностите, както знаете, има още какво да преговаряме. Но няколко важни неща. Първо, господин Фернандес спомена, че може би ще има правни трудности при замразяването на разходите на депутатите. Но има едно писмо от председателя на правната комисия, която е компетентна по въпроса за статута на членовете. Съгласен съм за заплатите, никой няма да поиска да ги пипа, но индексирането на разходите е нещо различно. Разбира се, вие трябва да кажете, господин председател, дали смятате тези а, изменения са допустими или недопустими. Но а, ако не са допустими, това би било много странно, защото това значи, че бюрото ще вземе правомощията на бюджета да определя а, сумите. Тук е необходим правен анализ, защото ако по правни причини не ни се разреши да внасяме изменения за замразяване на а, разходите. Относно дома на европейската история – ще поискаме, трябва да поискаме няколко неща. Първо, каква е правна, какво е правното основание, докладчика е прав, не трябва да се отклоняваме от решението, което взехме пред, преди лятната вакансия. Но когато взехме тези решения, ние не знаехме на каква правна основа ги взимаме и какви ще бъдат последиците от тази правна основа. Проблемът е, ние предложихме правната основа, която смятаме, че трябва да се прилага, а, но не ставаше и въпрос за съфинансирането. А сега се оказва, че съфинансирането се изключва. Защото другите институции не могат да финансират нашия център за посетителите. Защото за нас е, е, съфинансирането е не по-малко важно от правната основа. Трябва да видим какви правни рамки позволяват съвместното финансиране с други институции, иначе не може да подкрепим този проект. Колкото до пътните, <clears throat> всички са съгласни, че трябва да намерим решение, но би било отлично, ако бюрото не направи, не, би било чудесно, ако бюрото направи предложение по този въпрос ние самите не може и не трябва да решаваме дали трябва да ни се дава възможност да пътуваме бизнес класа, точките за онези, които често пътуват и така нататък. Бюрото трябва да направи предложение по всички тези подробности. И то да се отнесе сериозно към този въпрос. На господин Рике ще каже следното. Имаме две изменения, които предлагат решения на това, което той поиска. Първо, сравнителното изследване на разходите. Възложили сме подобно изследване, за да намерим начини за допълнителни економии, да можем да оценим реално какви, каква е цената на, за функционирането на нашия парламент. Това е предложение, към което също трябва да се отнесем сериозно. Второ, по отношение на бюрото, пътническото бюро. Съгласен съм с това, което се каза за проблемите с това бюро. Бюрото трябва да предложи изменение на споразумението с път, бюрото за пътувания. И накрая, говоря не от името на моята политическа група, а от името на шведската делегация. Най-доброто, което може да направим, най-добрата економия е да имаме едно седалище на парламента. Това незабавно ще ни даде сериозни спестявания. нека не забравяме за тази възможност. Но казвам тук пак, говоря от мое име и от името на шведската делегация, не от името на политическата си група. Благодаря. А, проблеми за превода не ни, в превода не ни позволиха да разберем последното, което каза преждеговорившия. Ян Мулдер. Благодаря, господин председател. Както може би сте забелязали, аз смятам, че в политиката човек трябва да е убедителен и, когато пове... и ако повечето хора Ако повечето хора в тази зала говорят а, английски, тогава аз предпочитам да не говоря народния си език. Това, разбира се, не е камък в двора на преводачите, но що се отнася до езиците, аз мога да мина и без устен превод. And even this meeting, I think, is visible. От една година има система за предаване на заседанията по интернет. И така, ако сме направили толкова инвестиции за предаването на заседанията по интернет, а след това намалим езиците, те, това предаване става все по-безполезно. В крайна сметка, ние сме направили това, организирали сме веб стриминга, защото се надяваме, че много хора ни гледат. Сега, дали ни гледат или не, данни за това няма, но се надявам, че веб Стримика ще остане. Благодаря. В такъв случай положението е същото като това, свързано с е, официалното издание на Европейския съюз, където се публикуват изказванията в Европейския парламент – на езика, на който те са направени. Що се отнася до езиковия режим, мисля, че всички сме на едно мнение, че всички депутати са разпо, равноправни и че там, където се има искане за превод, трябва да има пълен езиков режим. Но все пак си позволяваме доста по-големи луксове тук в парламента. и ще много благодаря на докладчика, че е успял да изясни тези въпроси в преговорите. Ясно е, че имаме редица възможности да покажем пред обществеността, че си правим изводите, че слизаме на марш от 1,9 милиарда, като същевременно приемаме нови кандидати, нови членове в парларен. Друг е въпросът за това какъв е приноса на Обединеното кралство за това, че всички е, да трябва да учим английски, и да си водим заседанията на английски. Доста пари ще струва това на националната им образователна система. Но, така или иначе, смятам, че пакета е на прав път вече. Искам само да предупредя за нещо. Помня, че ни трябваше повече от десетилетие, за да намерим решение е, тук в парламента и след това в, е, за, интерна, е, за междуинституционалното споразумение за статута на депутата, за финансирането на сътрудниците и така нататък. Помните ли колко време ни отне всичко това? Който пипа тези неща, отваря котията на Пандора, да не говорим за юридическите проблеми, които неминуемо проистичат и не могат да се пренебрегнат. Що се отнася до вътрешните отношения между бюрото и бюджетната комисия, аз бих казал комисиите да си гледат работата, да си я вършат а, на времето, когато бях на твоето място, Адар, аз много често се а, така, ядосвах, че бюрото не си върши работата, а ние след това, като бюджетна комисия, трябваше да си правим съответните изводи. С тогавашния генерален секретар си поговорихме много сериозно и въобще започнахме интензивен диалог и изчистихме много от проблемите. Аз смятам, че трябва да спазваме правилника за дейността на този парламент. Но когато някой не си свърши работата, не си напише домашното, възниква вакуум. И тогава вече бюджетната комисия трябва да си влезе в ролята, ако бюрото не си върши работата достатъчно. Говоря за един, а, за намиране на разумен баланс. Освен това, искам само да обърна внимание – когато се говори за заплати, слава Богу, вече не се говори за това, но не разбирам защо един депутат да получава само 38% от заплатата на съдя в Съда на Европейския съюз. Ние само една трета, от, една трета ли сме от неговата ценност? Освен това, в някои държави членки някои депутати получа, а, плащат национални данъци. Не във всички държави членки. Значи, е, а, депутати в Европейския парламент. Но за немския депутат това е допълнителен данък от 700 до 1000 евро. Това е в допълнение към европейския данък. Разбира се, че трябва да говорим за економии. Аз съм за. Но ето стана дума и за фиксираната сума за разходи. Може би трябва да споменем, че трябва да има равноправие между депутатите. Има депутати, които представляват 200 а, души, други депутати, които представляват райони с много големи разстояния, които трябва да се пропътуват и трети, които представляват гъстонаселени реги... райони. Когато работиш с избирателите, ти трябва тази фиксирана сума за разходи. За пътните разходи точно заради проблемите, които се изтъкнаха, в моя офис ние си правим резервациите. А по въпроса бизнес класа или економи флекс, сега няма какво да спорим. Има ситуации, в които трябва да пътуваш в бизнес, примерно препълнена економическата класа, но според мен проблема е друг. Въпросът за числеността на делегациите. Много е хубаво да правим посещения в други страни, това е важно за Европейския парламент, но нека се вгледаме в разходите за тези пътувания. Там вече ще стане интересно. Освен това, във време, в което е заложено на карта съществуването на Европейския съюз, някои колеги би трябвало да съкратят престоя си в Брюксел или другаде в чужбина с някой друг ден и да се погрижат за избирателите си от дома. А за преводите по време на седмицата, в която са комисиите, също са голямо перо, да, ако ще трябва от понеделник до петък да работим, това няма да означава, че ще седя в Брюксел от понеделник до петък, а само през дните, в които съм необходим тук. Тъй, че с малко повече разум и въображение всеки от нас ще може да допринесе за това нещата да не излязат извън контрол. Всички искаме да вървим по разумен път. Така че в следващите седмици ще трябва да се уточнят някои подробности. Сигурен съм, че могат да се намерят а, компромиси, но глупости не бива да правим. Bien, je vous remercie. Alors, leur avance... Благодаря. Има още двама души записани. Има и трима, които вече се изказаха, които искат отново да изкажат. Салвадор, моля съвсем накратко, за да оставим време и за докладчика. Салвадор Гарига. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, нека да кажа, че след срещата по економически и парични въпроси можем да проведем и среща по фискалните въпроси, за да може да се хармонизират всички възражения на членовете на Европейския парламент. Така ще допринесем към строителството на Европа. И така, има три неща, които възникнаха като важни в този дебат. Първо, не мисля, че трябва, че рационализирането на разходите за устен превод ще доведе до намаляване на разходите за до намаляване на предлагането на устен превод. Има много колеги, които имат нужда от устен превод там, където той не се предлага, извън залите. Така че това, което се предлага тук е да се преструктурира начина по който се използват ресурсите, така че преводът да стане по възможност по-полезен и ако може и по-ефтин. Предложението на господин Фернандеш е полезно. Там се вземат предвид е, становищата на много политически групи. Най-важното качество на това предложение е, че то е уравновесено. Има обаче е, едно произволно разделение между различните видове пътуване. Нищо не се казва за пътуването с автомобили, е, за пътуването с влакове. Не се вземат предвид и различните лични ситуации. Това означава, че предложението на практика е, е дискриминационно. Предложението направено от господин Порташ. Е, предложението на господин Фернандеш е много по-добре уравновесено. Доколкото разбрах е, на заседанието на помирителната комисия тази сутрин, именно бюрото има правомощие да взема решение за годишни увеличения на сумите за е, офис разходи. Разбира се, те могат да се замразят, но в крайна сметка бюрото взема решение, когато има увеличение. Ако получи бюрото ясен политически сигнал, че парламентът иска тези разходи да се замразят на нивото от 2011 година, тогава годишното увеличение на тази сума няма да бъде предложено. Това разбрах поне аз тази сутрин. Що се отнася до Дома на европейската история? Има няколко позиции. Първо, от една страна имаме предложението за използване на конкретно правно основание, което по никакъв начин не пречи да се използва за финансиране. Така че, може би, трябва да се измисли начин да се задължи Европейската комисия да предлага, да осигурява услугите много често става така, че услугите се предоставят на пар... от парламента. Но в Дома на европейската история там може да се обърнат нещата. Може комисията да отговаря за организирането на предоставените услуги. По този начин ще се постигне един вид съфинансиране, нещо, което според почти всички е необходимо. Господин Порта, ще само едно изречение. господин Порташ. Съвсем накратко. Исках просто да кажа нещо свързано с казаното от господин Бьоге. Само едно от всички подадени изменения е пряко свързано с статута на депутатите. Това е изменение, което аз предложих и в него се предлага замразяване на заплатите. Това изменение попада под правило член 10 от правилника, където се казва, че заплатата на депутатите в Европейския парламент е 38,5% от заплатата на съдиите в Съда на Европейските общности. Това означава, че в а, този случай политическия сигнал трябва да дойде от нас. От там нататък съвета и комисията могат да преговарят. Извинете, точно така, съвета и комисията могат да преговарят и, или могат да говорят за промяна на този член от правилника, или могат да говорят за замразяване на правилата за съдиите. Нещо, което може да се отрази на множество съдии. Това може да се окаже по-постижимо, отколкото промяната на някой член в Лисабонския договор, който иначе може да се наложи, е, която иначе може да се наложи е, и която може да е, отнеме 30 години. Така че това е единственото изменение, което засяга статута на депутатите и е въпрос на политическа воля, дали искаме или не да предложим това. Оттам нататък. Разходите за пътни, разходите за дневни, офис разходите, всичко това се решава от бюрото. Така че по отношение на тях напълно легитимно можем да настоим да се намалят разходите не само за оперативни цели, но и във връзка с приходите на самите депутати. Разбрахме. Господин Рики, една минута. Е, имам въпрос във връзка с е, лингвистични, с езиковият режим. А, взимате ли предвид, че ще имаме един нов език с е, Хаймер, имаш 30 секунди за да отговориш на този въпрос. Просто искам още веднъж а, да не се пипа темата статут. Наистина е котия на Пандора. Защо водим въобще тази и този разговор, след като в институциите има 16 000 души, които печелят очевидно повече пари от европейските депутати? А ако започнем да водим такъв а, спор и такъв разговор, най-накрая, година след година, от нас, депутатите, които трябва, ще се иска да видим какво се прави в националните парламенти не ви съветвам да се води дебат за размера на възнагражденията на депутатите, когато се говори за бюджет. Такъв дебат до никъде няма да ни доведе. Само ще излъчим лош сигнал. Важното е обаче, че е, сме успяли е, от 2,3% миналата година да стигнем до по-разумно число. А, мисля, че това е основното послание. Направихме много за това. А, свършихме много работа и във връзка с структурните промени. Това е едно много добро начало и ако продължаваме последователно в тази посока, ще имаме успех. Една Um, Горан Ферм, една минута. По отношение на статута на депутатите, напълно съгласна съм с Раймер, що се отнася до заплатите. Не мисля, че това е въпрос, който, с който трябва да се занимаваме, защото той е принципно зададен в правилника. Не можем да го договаряме. Но, що се отнася до индексирането на допълнителните разходи, и там можем да говорим, защото имаме плавно, правно задължение е, за това заплатите да са 38,5% и така нататък. Но е, индексацията не е правно задължение. Не смятам, че бюрото ще е, се опита да настои противно на мнението на бюджетните органи да се увеличат е, тези бюджетни линии. Настояваме да се замразят тези суми. Нашата група би настояла да се замразят всички разходи, не само за пътуване, но за дневни и за общи разходи и прочие. При всички положения мисля, че има разлика между въпроса за заплатата и въпроса за индексацията. Госпожа Андреасен и след това докладчика ще направи предложение. Е, you, Благодаря. Господин председател, съжалявам, че закъснях. Бях на председателски съвет. Ще повторя това, което казах тази сутрин на е, помирителното заседание с бюрото. Първо, поискахме от бюрото да проучи някои разходи, като например дали е необходимо да се назначават повече служители във връзка с Лисабонския договор, въпроси, по които ние не сме получили оценка на разходите. А, има слухове, че новия статут е, е свързан с повече разходи, особено във връзка с пътуването. Нямаме оценка и по този въпрос. А, и така е много трудно да разберем къде може да направим економии. Казах го вчера, повтарям го и сега. относно законността или незаконността на замразяването а, на разходите, а, допълнителните разходи. Не. Има писмо на отправната служба, където се казва, че и заплатите, и надбавките а, са свързани с а, правни ограничения по отношение на замразяването. И последното за дома на европейската история. Предлага се от генералния секретар в рамките на новите правни основания, за които научих едва вчера, може да сключиме споразумение за предоставяне на услуги от, отношение, от комисията. Това не е решение, защото разходите ще бъдат поети от Европейската комисия вместо от нас. Защото ние говорим за економия от европейския бюджет като цяло. Тоест, подобно споразумение не е никакво решение. Благодаря. Това е, а, това е писмо, поправи я председателят, на Комисията по правни въпроси, а не на правната служба на парламента. В а, 12, 12 часа се сменя режима на превод. Ще останат само някои езици, защото от тогава започва знае на координаторите. Затова сега се обръщам към нашия докладчик. Пред, имаме проект за бюджет от, от миналата година. След помирителната заседания имахме много богат дебат. Искате ли сега да направите вашите заключения или предпочитате да обсъдиме нещата в, на заседанието на координаторите, което смятам, че е за, за предпочитане? От 12 до 2 часа ще заседаваме при облегчен езиков режим. И сега е момента да помоля всички, които не са част от заседанието на координаторите, да напуснат залата, а пленарно заседание на комисията възобновяваме в 3 часа.